Западните Балкани на Европейския съюз, но трябва да се засили и сътрудничеството с Турция в контекста на евентуално присъединяване на Турция към Европейския съюз. И не на последно място ИПА-3 трябва да бъде естествен наследник на ИПА-2 и трябва да се прилага изцяло от всички кандидат е, членки на Европейския съюз председателката. Сега давам думата на господин Игор Солтес. Имате думата. Председателча за беседо. Гри за помембен инструмент за предприступ. Благодаря. Става въпрос за изключително важен инструмент за предприсъединителна помощ. В миналото той се наложи като много полезен и необходим. ИПП-3 стъпва на нови принципи, които заслужават нашата подкрепа подходът се базира на справедливо разпределение на средствата за и ще се подобри ефективността на тяхното използване. Има обаче и някои скрити капани, искам да обърна внимание именно на тях, защото страните кандидатки до сега в програмите си са поддържали инструмент, са, са работили с ИПА, ИПП-1 и ИПП-2. Сега те ще трябва да се приспособят към новите принципи. Трябва да от отчетем необходимостта от това комисията да даде своя принос за обучение, за насочване на вниманието към новите механизми, за да могат инструментите действително да постигнат своите цели. Добре е, че се включва и неправителствения сектор, който може да допринесе много със собствения си опит и може да ни помогне по-ефективно да разпределяме средствата. Може би трябва да се засили много повече и регионалното сътрудничество. Тук виждам големи шансове, както за комисията, така и за Европейския парламент. Благодаря. Благодаря, господин Шолтес, от името на ГУЕ. Пани председайци. Господин Кохлиджик. Благодаря, госпожо председател. През ноември миналата година Европейската комисия излезе с средносрочна стратегия за разширяване към е, страните от Западните Балкани. И продължава диалога с, с всички тези страни. Е, тези, тази стратегия е част от е, ИПА-3, която ще започне, който ще започне да функционира през 2001 година във всички тези страни трябва да се провеждат економически реформи, институционни реформи, да се закрилят е, мнозинства, мнозинствата, да се е, насърчават е, човешките права. 14 милиарда и половина са предназначени за ИПА 3 21-27 година. Това е на практика толкова колкото е вноската на Република Чехия в Европейския съюз. Е, много е важно обаче тези средства да отиват е, по по тематики като Еразъм Плюс или е, климатичните промени. Нашата политическа група по принцип приветства този вид програма, но не може като цяло да подкрепи това, това предложение. Благодарен господин... What... Аз с, с, виждам как, се, как нараства иллюзията по идеи. Въпреки е, вие сте непоследователни в основните въпроси, пред които е изпран Европейския съюз. Вие продължавате в същата посока и не се съобразявате с промеща се действителност. Например, Турция. В този доклад се признава само, е, че се изостава в спазването на основните права. Пример примерно, и все пак говорите за присъединяване на Турция и използване на парите на данокоплаците за подкрепа на Турция. Вие не искате да подкрепяте несъответствието с собствените ви ценности. Критикувате Унгария и Полша. Вижте колко сте лицемерни, колко вреда трябва да нанесете преди да разберете грешките си. За това трябва да представлявате по-добре гражданите и техните тревоги. Благодаря. Председателката, благодаря господин Карвар. Сега от името на ЕНФ господин Марио Бургезио. Благодаря. Темата на този дебат е тясно свързана с основните човешки права. Стана въпрос и за Турция не веднъж. Но нека да кажа нещо друго. За да можем да мерим с един и същи аршин, когато а, говорим за ИПП. За какво говоря? за ситуацията, в която се намира сръбското мълцинство и погромите през 2004 година в Косово. Какво може да се направи? Не трябва ли да се спре пред присъединителната а, помощ за тази страна, която в момента се управлява на практика от ОЧК. Не виждаме ли, че, това е, че тази дискриминационна политика в Косово противоречи на ценностите на Европейския съюз? Има и доклад по въпроса на Външното министерство на САЩ така че в Косово сърбите стават жертва на насилие, нямат свобода на движение, стоят затворени по къщите си и Косово получава предпресъединителна помощ. Какво става? Благодаря, господин Боргезио. Дейвид Макалистър, заповядайте госпожо председател, господин комисар, дами и господа, както вече чухте тази вечер, е, ИПА е, продължава да бъде най-добрият инструмент за дълбоките промени, които трябва да извършат страните, които искат да станат е, членки на Европейският съюз. Следващия инструмент 2000 21-27 ще бъде модернизиран, за да въплати всички онези методи за постигане на целите необходимо е да има, да се прилага принципа на справедливо разпределяне, за повече участие на гражданското общество. Е, ние искаме повече ви, видимост и имаме и също и повече контрол за изпълнение на поетите ангажименти, както и на критериите от Копенхаген. Това е правилният път, който трябва да следват тези страни. Благодаря. Благодаря, господин Маккелистър. Давам думата на госпожа Уор. Е, е, предприсъединителната помощ ще играе основна роля във външната политика на Европейския съюз при страни е, обект на разширение. Ние трябва да продължим да подкрепяме прогресивни реформи в тази страна. Човешки права, демокрация, върховенство на захрана, борба срещу корупцията. Това трябва да останат нашите абсолютно приоритети. Новите финансови инструменти въвеждат по-голяма гъвкавост. Това е много важно, особено когато се развиват сложните ни отношения с Турция. Ситуацията с човешките права се влушава там и става необходимо нашата политика политика по финансиране да се адаптира към гражданското общество, а не към агенции на правителството. Имам предвид настоящата посока, по която върви страната под управлението на Ердоган. Но въпреки това съм убедена, че бъдещето на Турция остава в Европейския съюз. Е, редовните ми контакти с представители на гражданското общество ме убедиха, че гражданите на Турция държат на човешките права и на демокрацията и искат да станат членове на европейско семейство. Аз съм про карала много време и на Западните Балкани. Ние трябва да бъдем инициативни, да подкрепяме институциите и гражданското общество там. Благодаря ви. Председателката, сега давам думата на господин Касталдо. Е, Евдо. Е. Благодаря, госпожо председател. Уважаеми колеги, Айнштайн беше казал, че съвършенството на средствата се състои в това да ги смесваме. Не е толкова лесно да обсъждаме детайлите на целият този пакет ИПП-3. За мен по-важно е общата цел, е, на която служи тази политика. А ако един инструмент не постига целите си, това вече е проблем. Нашата задача е да се погрижим за осъществяването на тези цели. Благодарение на отличната работа на нашите колеги в Лекенштайн и Сала Франка, предложението е подобрено и се постига ясен напредък, например по отношение на правото на контрол на парламента, участието му в вземане решение за програмите и ревизирането на средствата по инструмента. ИПП-3. Мисля, че е необходимо да е точно така. Необходимо е също така да бъде по-силна обвързаността с условия. Трябва да се спазват реперите, по които да се мери постигнатото от държавите кандидатки. Хубаво е, че се предвижда и възможност за спиране на помощта, ако не се спазват критериите от Копенхаген, върховенството на закона и не се зачитат човешките права. Мисля, че трябва да могат да се използват наистина тези инструменти по този начин, защото в противен случай доверието в нас ще бъде загубено. Предприсъединителната политика е една от политиките, които дефинират Европейския съюз, така че инструментът е важен. Утре ще гласуваме за него. А ни трябват и по-смели предложения във връзка с политиката на разширяване. Именно такъв кораж ни липсваше през последните години. Благодарение на новото поколение инструменти вече ще имаме един по-модерен инструментариум. Нашата задача е да го използваме ефективно. Благодаря, господин Касталдо. Думата има господин Анеманс. Zou dit parlement de droom van sommigen hier moeten stoppen? De droom dat. Е, парламента е, трябва да има предвид мечтата на всеки тук. Тези, които мечтаят Турция да стане член на Европейския съюз, но първо трябва да спрат финансовите потоци към Турция след така наречения преврат. Хиляди бяха уволнени, 50 хиляди души бяха арестувани. 150 телевизионни програми бяха спрени, 200 журналисти бяха арестувани, е, колко бяха е, уволнени. Ако погледнете тези цифри и е, милиардите евро, които Турция влага в църковни служби, в джамии, които турската държава изгражда навсякъде, смятам, че трябва трябва незабавно да се сложи край на този инструмент за помощ за предприсъединяване. Няма смисъл, защото така или иначе няма да има присъединяване на Турция. Господин Кухан има думата. Благодаря, госпожо председател. Бих искам да благодаря е, и да, из, и да изрази, извинете, господин Кътн, казва председателката. Има синя карта към господин Анеманс. Господин Анеманс, приемате ли си? Yes. Mr. Fleckenstein, 30 seconds. Господин Ханеманс, вие разбрахте ли за какво говорим днес? Само преди няколко седмици взехме решение, че искаме съвета да суспендира преговорите за присъединяване на Турция. Разбрахме се, че ще подпомагаме гражданското общество в Турция. ИПП-3 ни предлага инструмент, в рамките на който можем да кажем, ако не спазвате правилата, парите ще бъдат по-малко. Ето това е правилната посока. Защо повтаряте вече казани неща? Излишно е. Не съм ли прав? Председателката 30 секунди отговор на господин Анеманс. Е, господин Флекенштайн, при цялото ми уважение тази дискусия е част от понятие, с което аз не съм съгласен. Турция не е европейска страна, никога няма да бъде европейска страна. Аз не говоря за война или за съседство. Просто казвам, е, зарежете тази мечта. Турция никога няма да стане е, член на Европейския съюз. Това просто няма да стане. Председателката, благодаря господин Кукан, Сега има думата. Благодаря още веднъж. А, искам да изкажа своите поздравления и възхищение към двамата докладчици за този, за този добър доклад. Европейския съюз трябва и да инвестира в проекти и програми, които да, подкреп, да подкрепят и насърчават правовата държава, основните права, включително и правото на изказване и свободата на речта включително и това на медиите. Е, необходимо е да се сътрудничи, разбира се, с правителствата, но също така да се подпомагат активно гражданското общество. Трябва обаче да разпределяме нашата помощ по много е, внимателен начин, тъй като ние сме най-големите донори в е, региона. Инфраструктури, енергийни е, инфраструктури, селско стопанство и друго трябва да бъдат нашите цели. Но страните е, от региона трябва наистина сериозно да изпълняват ангажиментите си и да се придържат към европейските ценности. Госпожа Нина Гол. Господин комисар, първо, поздравявам двамата докладчици за чудесната им работа. Докато аз приветствам цялостния план на комисията за да увеличи инвестициите във външната дейност на Европейския съюз в новата многогодишна финансова рамка, аз съм скептично настроена към увеличение на ИПП фонда. Примерно аз имах възможност да посетя страни, които са пред, в предприсъединяване. И това, което ми направи най-силно впечатление при посещенията е, е ограничената възможност за освояване на средствата в някои страни. Затова въпросите ми към комисията са. Първо, господин Хан, е, как генерална дирекция ние в този случай ИПП-3 ще вземе предвид възможността за освояване на фондове за страните в предприсъединителна процедура? И току-що чухме, че парламента гласува за суспендиране на преговорите с Турция за присъединяване. Е, Турция е най-големия бенефициер в ЕПП-3. Е, доколко обаче това се отразява на отпускането на средствата по ПП 3 23? Как се отразява в другите страни по присъединяване? Публичното възприемане на Европейския съюз в Сърбия не е, е ентусиазирано, докато инвестициите на Русия и Китай е, будят радост. Така че е, трябва ли да има ясна видимост за ангажимента на Европейския съюз в Сърбия? Председателката, благодаря госпожо Гил. Сега давам думата на Анджело Чиока mi rivolgo alle autorità albanesi e non possiamo accettare, non possiamo... Искам да се обърна към албанските власки, власти. От една страна Европа дава пари по линия на предприсъединяването, от друга страна в а, Албания има хора, които заплашват наши съграждани. Не можем да търпим наши съграждани да бъдат изнудвани и заплашвания. Има такава им, има такава една албанска фамилия, коя, която, чието член е бил крадец, той е бил убит и сега се опитват да, да, да изнудват семейството, другото семейство. Трябва да. Трябва да противодействаме на такива явления защото в Италия държавата е на страната на гражданина, а не на страната на крадеца. Благодаря, господин Чока. Господин Петърле. Подкомисар, драги колеги, с инструментом за пред... Уважаеми колеги, господин комисар, инструментът за предприсъединителна помощ помага на страните кандидатки и потенциалните кандидати да извърват пътя към Европейския съюз. С помощта на този инструмент Европейския съюз иска да укрепи преди всичко човешките права и върховенството на закона в тези страни. Смятам, че членството на за страните от Западните Балкани е необходима стъпка за въдворяване на окончателен мир в Европа, защото това е географски част от Европа. Финансирането на предприсъединителната помощ допринася и за успешната кохезионна политика на Европейския съюз след присъединяването на страните. Важна област, в която трябва да се концентрира инструмента е укрепването на институциите, борбата с корупцията в държавните органи и прочие, защото тук е много важно доверието на гражданите. Благодаря на господин Петър. Сега госпожа Андрикиене. Е, Бих искала да благодаря на двамата докладчици за чудесната им работа. А, е, милиарди евро в помощ за предприсъединяване, но това е инвестиция в бъдещето на Европейския съюз. Той става по-сигурен, по-благоденстващ, защото се подкрепя сигурността на нашите най-близки съседи и се е, подпомага тяхното присъединяване разширяване. Политиката за разширение е тласъка към економическата интеграция на Европейския съюз. Споразуменията с страните кандидати е, е много важна. С ИПП-3 се подкрепят страни от Западните Балкани и Турция за осъществяване на реформи, борба срещу корупция, за пазарна економика, а също така се подобрява климата за инвестиции. Когато като подкрепяме нашите съседи, е, е, условията трябва да бъдат подчертани. Възможността от суспендиране на помощта за предприсъединяване в случай на нарушаване на принципите на демокрацията, върховенството на закона и спазването на човешките права. Това трябва да бъде ясен и силен сигнал към тези страни. Благодаря. Е, председателката, благодаря госпожо Андрикиене. Сега последния изказва. Изказващ се е госпожа Зовко. Госпожо председател, господин комисар, колеги, пред, предвид трудните моменти, през които минават страните кандидатки, е, Европейският съюз наистина трябва да финансира е, ключови отрасли. Необходимо е да се финансира устойчивото развитие на тези страни. Но за да може механизма за финансиране да, да бъде наистина успешен, той трябва да бъде много по-разгласен и показан. Тоест трябва да се увеличи видимостта на този инструмент в Европейския съюз и в страните кандидатки. По този, по този, по този начин можем инструмента за мир и стабилност да подпомага тези основни отрасли. Благодаря. Спонтанно изказване, само един желаещ. Станислав Полчак, имаш дум, имате думата. А, мислям си, че е скутъчно. Благодаря, госпожо председател, за това, че ми давате думата. Аз съм убеден, е, че Страните, които искат да станат членове на Европейския съюз, трябва да почувстват, че ние ги подкрепяме и е, за това искам да взема отношение по настоящата тема, както и по предходната тема за политиката на съседство на Европейския съюз. Искам да кажа, че трябва да бъде на лице мотивация в процеса на присъединяване страните трябва да бъдат мотивирани. Едновременно с това искам да предложа засилване на ролята на Европейския парламент по силата на делегирани актове. Е, е, колкото до Турция и помощта за нейното присъединяване, важно е турските граждани да чувстват, че Европейския съюз ги подкрепя. Но, според мен, за момента Турция изобщо не е готова да се присъедини към Европейския съюз. Мисля, че и турското правителство чувства това. Важно е да, подкр... да продължаваме диалога, макар и да има сериозно нарушение на основни демократични принципи. Председателката, благодаря господин Полчак. А, сега искам да дам думата на комисар Хан. Надявам се, че забелязахте, че госпожа Гил зададе конкретни въпроси. Uh, благодаря. Не само госпожа Гил и други е, колеги направиха коментари. Първо искам да ви благодаря за дискусията аз смятам, че имаме много области, в които сме а, е, постигнали съгласие и има възможност за много конструктивно сътрудничество. Първо, първото, основните права и е, правата държава, економическото управление, реформите, задълбочаването, укрепването на е, институциите. Това са ключовите е, области на реформа, които ще продължат да бъдат в сърцевината на нашето сътрудничество. Е, с и също така между държавите членки и бенефициентите на и пп 3 Предвид развитието, този регион става все по-важен. Същевременно обаче Турция не е изоставена и както правилно каза господин Флекенштайн, ще продължиме да помагаме на гражданското общество и е, да за развитие на демократичния процес, процес като ще отчитаме положителните развитие. И тук идвам до казаното от госпожа Малетича и а, тревогите, изразени от госпожа Гил. А, ние ще, ще поставиме повече условия за а, а, помощта, както и много по, а, повече условия за пакетните финансирания на, на страните, както, което означава, че що се отнася до освояването, бихме могли дори да, да избегнем проблемите с освояване, като наблегнем на тематичните приоритети. също така, като подпомагаме страните да подготвят добре структурирани проекти. Но понякога това но това, това, това, трябва, това може да стане много по-лесно, защото когато, когато се отнася до тематични проекти, ние винаги сме помагали на, на държавите да подготвят проекти, но бихме могли и да им помогнем да ги осъществат. Но идеята, идеите за тематични приоритети не е да има някакво съревнование между държавите членки, а, а да има а, повече е, гъвкост. Т.е. ако една страна има повече е, възможност или набляга повече на правовата държава, на върховенството на закона, да има възможност да го направи. Ако друга страна има повече е, интерес към транспорта, транспорт, да може да фокусира повече проектите в тази област. Но при всички случаи е необходимо да имаме повече гъвкавост. И при всички случаи, госпожо Малетич, ще има а, пак, пакетно финансиране за страната, което ще бъде специфично. Но като цяло смятаме, че тематичните приоритети ще ни позволят да бъдем по-ефективни, по-ефикасни и да задоволиме интерес, да, да, и да откликнем на интересите на всички и да помогнем на тези страни да се подготвят по-бързо за присъединяване към Европейския съюз, така че благодаря, ни, благодаря ви за това, че ни помогнахте за да а, структурираме начина по който ще разходваме тези 14 милиарда и половина. И се надяваме, че нашето предложение ще а, бъде а, подкрепено за постигане на, на цел, на тази цел и сме готови да продължим нашето сътрудничество за постигането. Благодаря на комисара Хан. А сега искам да дам думата на, отново на докладчиците. Първо господин Салафранка. Е, а, мисля, че и господин Флекенштайн и аз казахме при принципите, които са в основата на този регламент са а, мира, стабилността, помирението. Това трябва да бъдат основните действия и за, да, за бъдещето. За да не, не трябва де, децата за да трябва де, де, де, де, децата от тези региони да четат в книгите по история как, какво е било кървавото минало на региона, а не да го познават сами. Така че надяваме се, че това предложение е много добро, добра крачка напред и че утре едно мнозинство парламента ще го, под, ще го подкрепи. И това ще, да, ще свърже от една страна и външната политика, и политиката за развитие. Има Както виждате, има доста общи е, неща, има съгласие между парламента и комисията и ще, ще, ще, ще, ще намерим начин да постигнем нашите цели за да се справиме както от една страна с Брексиката, така и от друга страна, като помогнем на страните от Западните Балкани. Както каза господин Преда, този, този инструмент е, е има и аналогии с инструмента за, със, за съседство и се надявам, че ще намерим някакъв модел за да можем с реализъм и е, успеха да постигнем целите, които сме си поставили на основата на принципите, които са наши. Благодаря. Благодаря на докладчика, а сега господин Флекенштайн. Уважаеми колеги, имам три коментара. Най-напред, господин комисар, не искаме да загърбваме или променяме компетенции. Искаме да има съгласуваност между външната политика и политиката за добросъседство и съответно политиката за разширяването. Надявам се, че ще намерим правилните формулировки в разговорите ни, които да докажат, че не искаме из основи да променяме структурата. На следващо място, мисля, че хората от Западните Балкани могат да бъдат доволни от нас. Защото не става дума за това да разпръскваме средствата, които даваме, а че искаме да се състоим, съсредоточим върху заедостта, економиката и климатичните промени – освен това, става дума и за индивидуалност. Трябва да се постараем в зависимост от нуждите на съответната държава да отделяме средства. Който се старае, който полага специални усилия, трябва да бъде възнаграден от нас. Не бива да налагаме нашия подход. И на последно място, това, този инструмент номер 3 е ясен сигнал за хората от Западните Балкани, независимо от изборите, които предстоят, независимо от мнозинството в Европейския парламент. Нашият парламент и в бъдеще ще подкрепя нашите приятели от Западните Балкани и ще се опитаме с 15 милиарда евро, които даваме за Западните Балкани, да подпомогнем този регион, така че в бъдеще той да бъде интегриран в Европейския съюз. Благодаря. Благодаря. С това приключваме този обмен на мнение. Ще гласуваме утре. А сега преминаваме към следващата тема. Това е изявлението на заместник-председателя на комисията и върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност за положението в Алжир. Комисар Хан получава думата. Моля, моля господин Хан. Uh, Благодаря, госпожо председател. Много уважаеми госпожи и господа депутати. През последната седмица, 22 февруари, всъщност започва наистина е, една масивна демонстрация в Алжир, национален характер, което беше свързано с това, че сегашният президент Бутефлика ще се кандидатира за пети мандат. Изборите са април. И демонстрациите продължават ежедневно от тогава насам и нарастват. И Протестиращите изискват не само преустановяване кандидатурата, но и много по-сериозни реформи в страната. Демонстрациите като цяло са мирни, макар и мащабни. И а, официалното а, комунике от правителството във връзка с новия премиер и заместник премиер подчертават необходимостта да се изслуша народа когато се изискват сериозни реформи. Алжир е ключов партньор за Европейския съюз с много значими интереси в страната и Алжир наистина е стабилизиращ фактор в региона си. Има напредък през последните години, прогресивен. Надявам се, че това ще продължи. Върховният представител, представител се срещна с Има Малта, за да дискутира ситуацията в страната преди назначаването като заместник премиер. Имаше възможност да се води разговор с него в този момент. И в крайна сметка отклика също на силите за сигурност е, бе обсъден. Както знаете, ситуацията по-настоящем е изключително променлива. Много внимателно проследяваме събитията и наистина следва да има положителен отклик към искането на хората във връзка с промяната в управлението на държавата, по-голяма откритост и повече економически и социални възможности, особено за младите. Всеки един процес трябва да бъде прозрачен и да включва всеки сектор на алжирското общество. Много важно е да помним, че всъщност алжирците ще вземат и трябва да вземат решение по какъв начин да осъществят прехода. А ние от наша страна трябва да насърчим а, свободни, интегриращи избори за бъдещия президент, които трябва да се организират, разбира се, в обозримо време. Европейският съюз е готов да подкрепи изборите с технически и експертен опит и, разбира се, да изпрати мисии за наблюдение. Ако Алжир пожелая това, естествено, и разбира се, ако се спазят условията и е, разчитам на подкрепата на парламента в тази насока. Освен това, би трябвало да подкрепим и преходния процес и по-широките реформи. И това може да бъде е, наистина една платформа за дискут инвестиране, за да може да има интегриращо въздействие, включително и политическа легитимност този процес. Инициативата на гражданите за мирен процес е нещо много важно. Необходимо е да разберем страните, за да се намери пътя напредък. Надяваме се, че консенсус ще се очертае, що се отнася до прехода и а, освен това е необходимо да се извърши този напредък. В крайна сметка важно е алжирците да го приемат, за това да бъде тяхна воля. И както казахме и сме казвали публично, Европейския съюз е готов да подкрепи Алжир в този процес, ако те, алжирците го пожелаят. Ще би трябвало да продължаваме да подкрепяме алжирските социал-економически реформи по отношение на перспективите, които се очертават и амбициите на населението, особено на младите. Всичко това в отчитане на суверенитета на Алжир и в духа на партньорството. Така както това се дефинира в нашата политика за съседство. Събитията през последните 4 седмици е, показват и послагат на изпитание политическата зрялост на Алжир, така че в крайна сметка да се стигне до мирен преход. Благодаря. Благодаря ви, комисар Хан. Сега давам думата на представителя на НЕП Господин Преда, хиляди демонстранти са по улиците на Алжир почти всеки ден. Те искат политически преход и отстраняването на президента Бутефлика, който не е в състояние да управлява страната. Продължаването на мандата на президента, който изтича на 28 април, е в ущърп на това, което искат алжирските граждани. Опозицията отхвърли това, което беше предложено. Отправят се също и противоречиви послания от страна на военните. Правят се опити да се уверят партньорите на страната, че ще бъде решена кризата на базата на това, което предлага семейство на Бутефлика. Алжир е в задънена улица, въпреки че това е държава, която е гарант за стабилността в региона. Необходимо е да има прозрачно и приобщаващо управление. Европейския съюз очаква промени. Трябва да има радикално скъсване с сегашната система. Благодаря ви за вниманието. Благодаря ви, господин Преда. От името на социалистите и демократите, госпожа Аяла Сендер има думата. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на господин Хан за казаното от него, което споделяме. Ние признаваме, че това са положителни демонстрации, които се извършват по улиците на Алжир с искане за дълбоки промени за демократични и свободни избори в разумни срокове. Ние сме съгласни да се подкрепи този етап на преход, да се даде нужната подкрепа за страна като Алжир, с която имаме дълга традиция на добри отношения и тя е наша много близка страна. Освен това, в последния мандат постигнахме нещо в дългосрочна перспектива а именно двустранна делегация между Европейския съюз и Алжир тук в Европейският съюз, което може да бъде от полза. Предлагаме комисията да може да се сътрудничи с нея, за да може да подкрепим един демократичен и мирен преход в кратки срокове. Благодаря ви, госпожо Сендер господин Белдер от името на екара. Благодаря, господин председател. Уважаеми господин комисар, по принцип, това е исторически проблем, проблем за суверенността на Алжир. И той е много чувствителен защото става дума за евентуална намеса от други страни. Това е много чувствителен про- проблем. Трябва да сме много внимателни като Европейски съюз, защото след седмици широки демонстрации, демонстрантите непрекъснато казват, не може от старото да се създаде ново. <clears throat> Какво става тогава с елита около президента. Той ще остане ли на власт? Какво е неговото бъдеще? От огромно значение за нас е да следим ситуацията. Арабската пролет от 2011 година доведе до ситуация, в която на преден план излезе религиозният дневен ред – аз винаги съм се застъпвал за демокрацията и искам да подчертая, че е, християните в е, Алжир не бива да изчезнат от обществения живот. Трябва да има демокрация за всички алжирци. И трябва да сложи край на фундаментализма. Благодаря, господин Пелтер. Следващият оратор от името на Алте, господин Нарт. Gracias, благодаря, госпожо председател. Алжир е страна с огромни ресурси, но тя се управлява от корумпирана военна олигархия под контрола на управляващата партия, която е партия държава. Легитимността тръгва от една отдавна отминала война. Сега генерал Ахмед Гайт Салах, който поради очевидното видната невъзможност на президента Бутефлика да управлява, да, да бъде свален от влак. Днес започна битката. Генерал Салах направи пълна чистка на военните сили, включително силите за сигурност е, и войската се подготвя също за преход по принципа за Лампедуза нещо трябва да се промени, за да върви всичко както по-старому. Но тук има нещо по-различно, а именно, че хората започнаха да говорят и че няма вече време. И беше а, създадена фикцията, че може да има някаква промяна, докато реалността е, че това, което се опитва да направи Бутефлика е да остане на властта. А, военната автокрация разбира, че е изминало нейното време, и че сега има желание за истинска демокрация. Алжир е важна за нашата стабилност в Северна Африка и Южното Средиземноморие. Ние трябва да отправим ясно послание в подкрепа на гражданите на Алжир за този неизбежен преход. Те да знаят, че не са сами, че ги подкрепиме, че подкрепиме това, което за тях е едно по-добро бъдеще. Едно по-добро бъдеще за Алжир е по-добро бъдеще за всички. Благодаря, господин Нар. Сега от, дума, от името на зелените, господин Уртасун има думата. Благодаря, искам да благодаря, благодаря на всички, които говориха за Алжир. А, има също и до, силно участие на жените в края на всяка а, седмица вече хората не могат да разчитат само на това, което е постигнато чрез войната за независимост. Между... Трябва да се потърси среден път, който да се следва от Европа. Трябва да се уважава този пробудил се народ. Трябва да се подкрепи искането на хората за демократичен преход, базиран на спазване на човешките права. Необходимо е да се реализира истински процес на демократизация, вместо да продължава този фарс. Благодаря, господин Ортасун. Урбан Креспо от името на ГУЕ. Благодаря, госпожо председател. Алжирските граждани демонстрират по улиците срещу тоталитарния режим. Бутефлика отложи изборите и постави началото на период на преход, но тези, които са по улиците, искат истински преход да има избори, да има конституция, която да гарантира гражданските права, както индивидуални, така и колективни. Алжир е третият по големина доставчик на газ за Европа и понякога се предпочитат доставчиците на газ, отколкото спазването на човешките права. От Европейския парламент ние искаме да подкрепим легитимните искания на обществото, които искат справедливост и демокрация в Алжир. Трябва да предприемем действия. Благодаря, господин Орбан Креспо. Сега от името на е СПД, господин Арнот. Благодаря, госпожо председател. Осъзнавам сериозността на ситуацията в Алжир. Протестите, слава Богу, до сега са били мирни и младите хора излизат на улицата, защото вярват в нещо различно от онова, което алжирското правителство им е предлага по-настоящем. Един от ключовите коментари, които чуваме в Алжир напоследък е че те искат отчаяно свобода на словото. Искат да могат да изразяват мислите си, нещо, което по-рано не са могли да правят. Но ситуацията е наистина много сложна, защото началника на армията наистина а, има съществена роля и а, той е определен, че не може да управлява Очевидно, нужно е да има свобода, свобода на религията. Тя е гарантирана от 36-ти член на Конституцията на Алжир. Свобода на верието и на религията се твърди там. Що се отнася до младсинствата в Алжир, християните. Искам да говоря за това, защото съм се срещал с пастори от Алжир няколко пъти и те изразяват своята тревога относно това как са преследвани по настоящем от 42 до 22 се премест, място се, второ място се премести Алжир само за една година в списъка наблюдение във връзка с този проблем. Така че правителството и използва всякакви средства и административни да затваря църкви и това е изключително сериозен проблем. Освен това, християните биват преследвани. И в всички тези дискусии, във всичко, което правим, нека да помним, че християните и другите религиозни малцинства са преследвани в Алжир. Нека това бъде дискутирано и следващите дни. Благодаря. E От името ЕНС. Жак Колумбия има думата. Госпожо председател, по времето на Франция Алжир беше един рай. Усин Хайтамен, това, което е направи, сега има още по-голям смисъл. Става дума тук, че не сме за един демократичен преход. Какво е участието на Европейският съюз във всичко това? Алжир не е член на съюза, поне не за сега. За това всичко трябва да се реши от алжирските граждани. Техните ръководители обаче не са в състояние да предложат нищо от това, което те искат сега през последните 55 години. Мумията Бутифлика, който непрекъснато критикува Франция, всъщност идва да се ликува при нас за сметка на нашите демокла... дънакоплаци и нямаме никакво съчувствие към него. Сегашните събития под никакъв претекст не трябва да в никакъв случай да оправдават а, допълнително миграционни потоци. Благодаря. Господин Салафранка има думата. Благодаря, госпожо комисар. Дами и господа, ние следим с тревога последните събития в Алжир, суспендирането на изборите, това, което направи шефа на генералния штаб. Ние искаме да се върне на думата на алжирския народ да се гарантира свободата и демокрацията по един подреден начин, да не се допуска размирици, като в някои други страни от региона или пък каквито сме наблюдавали от миналото на тази страна. Трябва да има участие на политическите партии, на гражданското общество, да има възможност е да заявят своята позиция, да се върне отново възможността за свободно изразяване на алжирските граждани. Европейския съюз може да съдейства за този процес, за да се реализират тези искания за свобода, които виждаме да се заявяват по един много мирен път през последните дни. Благодаря, господин Сам Салафранка. Господин Панцери има думата. Е, грация, президенте. И Наджерия... Благодаря, госпожо председател. Отново и отново чуваме за демонстрации в Алжир. Е, това са мирни демонстрации, но те са огромни. И те изразяват волята на народа. Бутафлика иска да удължи своя мандат още веднъж. Сега се говори за преходен период, но трябва да предотвратим да се проведат избори без Бутафлика. Не може да допуснем немирен преход. Важно е да запазим стабилността в Алжир за да могат да се проведат реформи. Член 102 от Алжирската конституция е задействан. Това е първата стъпка по пътя към демокрацията. Така че Европейският съюз трябва да бъде по-решителен в своята външна политика към тази страна, защото от нея зависи бъдещето на целия регион. Благодаря, господин Парцери. Господин Юрек има думата pani przewodnicząca! uwaga jaką przywiązujemy do. Благодаря, е, госпожо председател. Ние следим събитията в Алжир. Алжир е близо до нас не само географски. Ние си спомняме и демократичния експеримент от 90-те години. Той доведе до превес на ислямистските сили, последва гражданска война. И последствията се усетиха извън границите на Алжир. Трябва да призная, че господин Хан има право, а именно трябва да следим събитията в Алжир спокойно и разумно. Европа е заинтересована от стабилност. Не бива да допуснем грешката, която допуснахме в Либия и в други страни от арабската пролет. Благодаря, господин Юрек. Следващият оратор е госпожа Сайфи. Благодаря, госпожа председател, господин комисар. Сърцето на Алжир започна да тупа. Това е, се вижда по плакатите по улиците на Алжир. Аз искам да поздравя алжирския народ за техния кораж, за мирните му протестни действия, които будят възхищение сред всички. Има участие на всички поколения, на всички региони. Те се нуждаят от не само реформа на режима, а промяна на този режим. Този преход не може да се води от онези, които доведоха страната до това положение. Европейският съюз трябва да бъде на висотата на това предизвикателство и да не създава впечатлението сред алжирските граждани, че не сме разбрали колко дълбоки са техните искания. Демонстрантите искат промяна ежедневно. Те искат една свободна и демократична страна. Това е посланието на младите хора от Алжир. Благодаря, госпожа Сейфи. Давам думата сега на колегата Лопес. Благодаря, госпожа председател, господин комисар. Днес говорим за Алжир след седмици, когато всеки петък виждаме как те демонстрират поради икономическото, социално и политическо положение в страната и срещу пети мандат